<laughs> Bonjour Madame la Commissaire, bonjour à tous. Euh, voilà, nous allons... Добър ден, госпожо комисар. Добър ден на всички. Започваме заседанието. Започваме с декларацията на комисията за практическото